Ами, добре, нека да ви изкажа моето безкрайно удоволствие за това, че председател съм за много кратко тази, това заседание. Целта на нашето заседание е сформиране на бюрото, избиране на председател и избор на заместник председатели. Смятам, че имаме кворум, няма никакви затруднения с кворума, залата е пълна, е, всички са доволни от това, че са тук. И сега ще задам един много прост въпрос. Кандидатурата за председател на тази е, комисия е, искам да запитам представителите на социалисти и демократи, дали господин Декастро е съгласен. Той прави знак, че е съгласен. Сега ще запитам, има ли други кандидатури за този пост? Чувам някакъв петел, който пее, но той не е кандидат. Т.е. кандидатът е един, това е господин Декастро. Виждам, че е попълнил декларацията за финансови интереси и следователно ви предлагам да го изберем с ръкопляскания, освен ако някой не изкаже желание да се гласува тайно. И за това предлагам с ръкопляскания да изберем господин Декастро. И сега с голямо удоволствие ще му отстъпя моето място. И сега той ще трябва да работи. Thank you. Grazie della fiducia. Diamo subito inizio alla procedura di elezione dei vicepresidenti. Сега нека веднага да преминем към избора на заместник-председатели. Първи заместник-председател Европейската народна партия издигне кандидатурата на господин или госпожа Николеско за първи заместник председател. Съгласен ли сте с издигането на вашата кандидатура? Да. Господин Николеско е подал декларацията за финансови интереси. Има ли други кандидати за този пост? за поста първи заместник председател. Добре, няма. В такъв случай господин Николеско е избран за първи заместник председател. Заповядайте, заемете мястото си на президиума. На президиума до мен. Procediamo all'elezione del secondo vicepresidente. Продължаваме с избора на втория заместник председател. Е, политическата група на Зелените предлага за втори заместник председател господин Бове. Господин Бове, приемате ли е, този пост? Да, знам, че вие сте попълнили декларацията. А, има ли други кандидати за поста втори заместник председател? Няма. Така че господин Бове е избран за втори заместник председател. Господин Бове, заповядайте и ви вземете място на президиума до господин Николеско. Трети заместник председател. издигната е кандидатурата на господин Войчеховски. Съгласен ли сте с това да бъде издигната вашата кандидатура? Надявам се да съм ви произнесъл правилно името Войчеховски. Вие също сте попълнили подал декларация за финансови интереси. А, има ли други кандидатури? Няма. Господин Войчаховски е избран за трети заместник-председател. Заповядайте, седнете горе до господин Бове. Сега нека да изберем четвъртия заместник-председател. Политическата група АЛДЕ е издигнал кандидатурата на госпожа Полсън. Госпожо Полсън, съгласна ли сте с това да бъде издигната вашата кандидатура? Приемате ли това? Госпожа Полсън също е подала декларация за финансови интереси. Има ли други кандидатури за този пост? Няма. Добре. С това госпожа Полсън е избрана за четвърти заместник председател. Заповядайте ви на президиума. Комплетато questa rapida istituzione. С това бързо приключихме с избора на бюро. И преди да закрием заседанието, искам да кажа няколко думи. Скъпи колеги, за мен е голяма чест с вашия консенсус да председателствам комисията по селско стопанство. За мен е чест, че вие ми гласувате такова доверие и ви уверявам, че ще работя доколкото ми позволяват възможностите и действам за това тук да бъде зададена насоката на развитието. Ще работя за това решенията на Европейския съюз да се изработват и да се изковават тук. Това е всъщност и целта на всички депутати в Европейския парламент, избрани от гражданите на Европа целта е Европейския парламент да играе важна роля, а не съвета да има по-големи права. Имам предвид референдума в Ирландия. Основните решения а, ще се вземат с активното участие на Европейския парламент. И по този начин ще стане много по-ясна връзката между избирателите и а, депутатите в Европейския парламент, защото избирателите са ни избрали по демократичен начин и по този начин ще се засили тяхната европейска идентичност. Имаме нова система в която решенията ще се взимат по друг начин. Европейската, в европейската политика отговорностите ще бъдат разпределени по нов начин и аз самия се ангажирам да работя за тази система. Намираме се в решаващ законодателен период за бъдещето на Европа. решенията, които ще се вземат през този мандат, са изключително важни. И ние ще облечем всичко това в конкретна форма. Ние ще определим политиката по селското стопанство и ресурсите за нея през следващия период. Така че, скъпи колеги, ние имаме да изпълним една много важна задача. да направим така, че Европа да бъде економически устойчива, социална и да има бъдеще. За мен е чест да представлявам вас в качеството си на председател на тази комисия и се надявам, ние осъзнавайки